да се гарантира, че терористи в крайна сметка няма да влязат в Европейския съюз. В миналото Европейския съюз се провали точно по тези въпроси и аз мисля, че това се вижда ясно сега. Трябва да защитим нашите граждани от така наречените бежанци. Имаме задължение да въртнем кранчето и да почистим собствения си двор. Благодаря. Имам един проблем, казва председателя. Като гледам списъка с записалите се, господин а, Пева не е в списъка. Тук ли е, в залата ли е, няма го. Ще преминем към спонтанните изказвания, но преди това господин Бружински. Yes. Господин председател, господин комисар, а, а, а, има една полска поговорка, че под фенера е най-тъмно. Напоследък ние в Европа просто ми бяхме шантажирани. Емоции, вярата. Бяхме убедени, че трябва да окажем помощ на бежанците. Аз бях министър на вътрешната администрация в Польша. И а, тогава ние обсъждахме дали да преотстъпим нашите национални правомощия на ЕАЗО. И Както вече казах, обикновено под фенера е най-тъмно. Това казва полския народ. Това е един ясен пример за разхищение на пари на дънакоплатци. Така че ние сме против е, освобождаването от отговорност на тази агенция. С всички злоупотреби, те са просто скандални. Председателя, добре, в такъв случай пристъпваме към спонтанните изказвания. Има трима записали се. Е, Джули Уордс. Е, Първо, искам да заявя, че тук в Европа няма криза с бежанците. Има криза с бежанците в Йордания, в Ливан и в много страни от Африка. Тук в Европа обаче има криза на солидарността. Тоест, някои държави членки е трябвало да поемат повече товар от други. А други не са проявили морала и сътрудничеството. Те просто са свили рамене, забравили са европейските ценности и са обърнали гръб. Нуждаем се от по-добра е, общоевропейска система за убежище, като укрепваме, улесняваме и укрепваме практическото сътрудничество между държавите членки по различните аспекти на убежището. Включвам в този списък своята страна Великобритания. Тереза Мей, когато беше вътрешен министр, създаде една враждебна атмосфера, съществуваща и до, до, до днес. Салвини провеждаше жестока политика. Той спираше корабите и лодките с бежанци от акустиране. Но Педро Санчес прояви смелост. Той отвори испанските граници едва няколко дни след като стъпи в длъжност. Мисля, че такива политици заслужават нашето одобрение. Благодаря. Имате една минута. Давам думата на следващия колега. Fantastic, o idee bună, în favoarea oamenilor, poate fi deturnată. Și din păcate, aceste fraude... Огромни суми се отклоняват какво прави Европейския съюз при спешни случаи? Румънския парламент ни предложи драстичен закон. Винаги, когато има корупция, трябва да се плаща. Но е, някои лица никога не са заемали обществена длъжност. Нормално е, е хора, които са си напълнили джобовете с чужди пари, да не могат да стъпват такава длъжност. Трябва да има строги мерки, за да не се повтаря това за бъдеще. Това се отнася и за Румъния, и за въпроса, който обсъждаме. По този начин ще постигнем резултати. Очаквам с интерес е, резултатите от воденото следствие. Надявам се да се възстанови доверието в европейските институции. Благодаря. Госпожа Бели Клиер. Благодаря, господин председател. Естествено, можем надълго и на широко да говорим за греховете на ЕАЗО, нарушаване на правилата за обществени поръчки, нарушаване на правилата за защита на данните, турмоз над персонала и какво ли още не. Всъщност, по-важно е да си припомним какво се очаква от ЕАЗО и защо ЕАЗО не го прави. Погледнете ролята на Азо в Гърция и ще разберете за какво говоря. Хиляди невинни хора, които просто искат да оцелеят, са натъпкани в места, чийто капацитет отдавна е превишен в ужасяващи условия. Тези хора имат право да кандидатстват за международна закрила. Вместо това много от тях са предварително интервюирани от ЕАЗО, за да се види дали имат право на такава закрила и ако не, те се връщат. Към Турция, Турция, Турция пък ги връща в Сирия и те са изправени още веднъж пред а, военни действия. Това е петно върху нашата съвест. Искам да ви напомня, че става дума за едноминутни изказвания. Благодаря. Дебата приключва и сега за мен е голямо удоволствие да дам думата на комисар Отингер за обобщение. Господин председател, госпожи и господа, още веднъж повтарям своите думи на благодарност към депутатите. Обръщам се към господин Сарвама също с думи на благодарност, тъй като той вложи много усилия в работа върху тази тема. В крайна сметка всички сме съгласни, че миграцията и в идните години ще продължава да бъде фундаментално предизвикателство за Европа и се нуждаем от устойчива политика на Европейския съюз за миграцията и то в скоро време. За съжаление, не всички препоръки на Европейската комисия се изпълняват от своите адресати. С тези предизвикателства на плоскостта на миграцията и обежището трябва винаги да помним историята си. Службата за подпомагане на държавите членки областта на обежището трябва да се превърне в пълноценна агенция и за тази цел трябва да бъде укрепена, защото тя, както вече съм казвал, играе възлова роля в системата на предоставяне на обежище в Европа. Разбира се, Олаф и Сметната палата ще предприемат необходимите мерки. Необходимо е да бъде внесена дисциплина – срещу директора и всички провинили се ще бъдат предприяти мерки и на национално равнище. А след това дисциплинарните мерки ще бъдат последвани от наказателно или гражданско производство в зависимост от конкретните условия. Съответно, трябва да помислим и за възстановяване на отклонените средства. Ние имаме пълна готовност да се отчетем за предприятите мерки пред вашия парламент. Ако тук има възможност да се използва думата скандал, може само да се съжалява, защото агенции като ЕАЗО са пазители на нашите интереси, ценности и средства. Комисията обаче е длъжна да отстоява принципите на върховенството на закона и ще го направи и в този случай. Председателят, благодаря, господин комисар. Давам думата на докладчика. Петри Сарвама. Благодаря, господин председател. Както вече господин комисар току-що каза, е имало значително подобрение в е, управлението на ЕАСО е, след встъпването в длъжност на новото ръководство. Има е, резултати и при освояването на средства, така и на управлението на човешките ресурси. Ето защо ние призоваваме новото ръководство да продължава да полага усилия за ефективно управление на средствата но, когато говорим за загуба на пари на държавите членки или ако те се разходват без честна конкуренция и честна тръжна процедура, ние като Европейски парламент е, трябва да направим необходимото, за да не се повтаря това за в бъдеще. Ние очакваме да сътрудничим с новото ръководство на ЕОЗО, като отблизо ще наблюдаваме е, дали е, плана за действие за 2020 година той ще се се прилага. Миналата седмица, макар да признахме е, всички усилия за отстраняване на неизправностите от миналото, ние не можем да поемем политическата отговорност за е, одобрение на финансовото управление на агенцията, както и на управлението на нейните човешки ресурси. Аз Ако искаме да бъдем сериозни е, към процедурата по освобождаване от отговорност, е, която се предоставя от Европейския парламент, е, ние не можем да се съгласим с заключенията на Сметната палата и с заключенията на ОЛАФ. Ето защо ние не можем да освободим от отговорност ЕАСО за финансово финансовата година 2017. Благодаря на всички за вниманието. Председателя, благодаря. Благодаря. Дами и господа, с това приключва дискусията ни по тази точка от дневния ред. Гласуването ще се проведе утре. И сега можем да минем към следващата точка от нашия дневен ред а именно е, доклад на госпожа Изабел Гарсия Муниос относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година, общ бюджет на Европейския съюз, Европейски съвет и съвет. Аз приветствам с добре дошъл господин Тюпи Райнен, който е, представлява съвета. Искам да ви напомня, че в парламента има ново правило, а именно няма да могат да бъдат задавани въпроси с, с сини карти. А, с машини. А, можете всъщност да използвате традиционния начин, като вдигнете синята карта, но можете да а, задвижите тази процедура и по електронен път. А, Предвид казаното, давам думата на госпожа Гарсия Мюнюс, докладчик. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря най-сърдечно на госпожа Тупорайнен от името на финландското председателство. От 2009 година насам парламента никога не е освобождавал от отговорност съвета, поради отсъствието на добра воля и желание за сътрудничество. Съвета не даваше възможност на парламента да надзирава как се изразходва бюджета. В този конкретен случай говорим за 2017 година. Имаше въпросник към съвета, съвета не отговори на въпросите, освен това представители на съвета не присъстваха на изслушване по темата, организирано от Комисията по бюджетен контрол. Като последица от всичко това, през март тази година парламента отложи освобождаването от отговорност на съвета за октомври. Даде се възможност на съвета да реагира. Съвета обаче не направи нищо. Не реагира. Съответно, като се вземе предвид това отсъствие на желание за сътрудничество, нашата комисия отказва да освободи от отговорност за 2017 година съвета. Всички парламентарни комисии подкрепиха водещата комисия Конт. Това е нашата позиция и тя се запазва вече дълги години. Ние смятаме, че трябва да се гарантира, че бюджета се изразходва както трябва, възоснова на съществуващите правила и възоснова на принципа за добро финансово управление. Ние имаме отговорност прямо нашите гласоподаватели и данакоплаци в Европейския съюз. Необходимо е да гарантираме, че всички сметки на Европейския съюз и неговите институции могат да бъдат заверени и се подчиняват на принципите на правомерност и отчетност. Парламента е на, на парламента е възложена задачата да следи изразходването на бюджета на всички останали институции в Съюза. Съвета пък би трябвало да служи за пример, що се отнася до прозрачност и би трябвало да предоставя необходимата информация. Имаше опит през последните години, няколко опита, двете институции да сближат своите позиции. За сега обаче положителни резултати няма. Аз съм оптимист. Вярвам, иска ми се да вярвам, че съвета ще се стреми към едно споразумение, за да се промени съществуващата практика. Вярвам, освен това, че в този процес финландското председателство може да допринесе много. Знаете за ротационното председателство на съвета. Ние смятаме, че частно финансиране на съответното ротационно председателство може да навреди на репутацията на съвета като цяло и на репутацията на целия Европейски съюз. Защо казвам това? Защото ние имаме голямата отговорност да си върнем доверието на гражданите. Затова, възоснова на този принцип, на доверието, на прозрачността, на демократичния надзор върху бюджета на съответните институции, призовавам още веднъж съвета да откликне и да ни помогне да дадем положително становище максимално бързо. Дължим го на гражданите на Европа. Имаме нужда от прозрачно и надлежно управление на всички сметки на европейските институции. Благодаря. И сега думата има госпожа Тюти Тупорайнен. Почитаеми членове на парламента, най-напред искам да се спра на специфичното начинание – освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2017 година, след което ще се спра на дискусиите между съвета и парламента в този процес като цяло. По отношение изпълнението на бюджета за 2017 година, знаете, разбира се, че в ежегодния си доклад Сметната палата не е констатирала никакви проблеми в съвета. Това заслужава да бъде подчертано. Що се отнася до по-общия процес на дискусии между нашите институции. След няколко години за СТОТ и двете страни направиха крачка напред и през 2018 година постигнахме съгласие за прагматично сътрудничество, като и двете страни се ангажираха да спазват определени принципи. Съветът винаги е подчертавал, че член 319 от договора предвижда единна процедура за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета като цяло, докато парламентът е въвел практиката по-отделно да освобождава различни институции и органи. Въпреки това разминаване, ние все още можем да се обединим около обща практика в този процес на освобождаване от отговорност. Е, съветът е, припомня меморандума за разбирателство от 2011 година. Е, през май 2018 година сме изпратили ревизиран проект на парламента. През лятото на 2018 имаше допълнителни контакти и съветът поддържаше връзка с тогавашната председателка на Комисията по бюджета, госпожа Гресле. През изминалото лято, след изборите, ние получихме писмо от новата председателка на Комисията по бюджетен контрол, госпожа Холмайер. Председателството потвърждава, че подготвителните органи на съвета сега в момента мислят пътя напред. Трябва да знаем дали парламентът все още подкрепя общия ни подход от миналата година. В частност, ясното разграничение на тази процедура от всички останали процедури. Ние говорим за изпълнение на бюджета. Не може съветът да бъде държан политически отговорен за други въпроси в контекста на тази процедура. Също така трябва да има равнопоставена и взаимна обмяна на информация между нашите институции. Ние, е, независимо от различните си роли, смятаме, че и съветът и парламентът имат своето място. Това ни се струваше позиция, около която сме се обединили миналата година. Надявам се това да остава вярно. Но сега то трябва да бъде проявено конкретно. Днес е, няма как да ви кажа каква ще бъде реакцията на съвета на писмото на госпожа Холмайер. Ние в момента определяме тази си позиция. И искам също така да ви кажа, че председателството прави всичко възможно да доведе процеса до край. Надявам се, че ще намерим решение приемливо и за двете институции. Госпожи и господа, благодаря сърдечно за вниманието ви. Фракционта Европейшен Volkspartei от името на е НП ще чуем становището на Ангелика Венцек. Госпожо Венцек, имате думата. Господин председател, господ... госпожи и господа, благодаря на докладчицата госпожа Мунюниус защита на Европейския начин на живот означава и финансиране на европейските институции. И това би трябвало да разбират нашите граждани. Ние през миналата година не можахме да гласуваме освобождаването от отговорност на съвета за 2017 година. Съветът не отговори на писмените запитвания и не искаше да участва в процедурата на изслушване за освобождаване от отговорност. Надявам се, че може да намерим решение на този проблем. Благодаря на моите колеги, благодаря особено на госпожа Холмайер за това, че започна преговорите с съвета. Бих си пожелала за бъдеще повече прозрачност, но не прозрачните граждани, а прозрачните институции, особено когато те боравят с парите на дънакоплаците. Благодаря. Благодаря. Госпожа Лара Волтерс. Yes, thank you, Благодаря ви, господин председател. Приветствам доклада и най-вече критичното му отношение към частното спонсоризиране на, на ротативното председателство на съвета. Румъния беше спонсорирана от Кока-Кола в момента, в който съвет се договаряше етикирането на храни. А Финландия прие 100 БМВ-та, като едновременно с това, по време на това председателство се разглеждаха нормите за, леки, за емисиите от леки превозни средства, а в а, бъдещото председателство също има конфликт на интереси на спонсорите. Частното спонсорство за е противопоставя на основните принципи на Европейския съюз. Тук не говорим само за конфликт на интереси и проблеми с прозрачността. Тук говорим и изобщо за доверие. По време на последните избори за Европейския парламент повече млади хора от всякога гласуваха те вярват в европейски проекти и ние трябва да ценим това доверие. Но тези частни спонсорства подронват именно това доверие и а, заместват европейската идея с Европейския съюз за малкото, а не за многото. Имаме нещо Европейския съюз, който да постави интерес на гражданите преди всичко и да ограничи частните интереси през миналото пленарно заседание зададох същия този въпрос на Европейския съвет. Какво на съвета? Какво ще направите всъщност спонсорство? И финландското председателство ми отговори, ами това е въпрос, който трябва да разрешат държавите членки. Но доколкото си спомня, Финландия също е държава членка и съветът е съставляван от държавите членки на Европейския съюз. Така че пак ще ви попитам, ще изберете ли да бъдете силата, която подронва доверието на европейските граждани или ще се справите с частните способства и ще работите заедно с Европейския парламент за възстановяване на доверието в Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Николаш, Миколаш Пекса има думата. Добре, важна е, колегиня. Дами и господа, мисля, че тази процедура за освобождаване от отговорност на съвета е самата, самата процедура е не, неправилно поставена. Е, нашият подход трябва да бъде много по-различен. Е, начина по който процедираме е, води до впечатлението, че има е, липса на доверие между институциите, които съвместно трябва да управляват Европейския съюз. Трябва да намериме обща подход, защото става дума за средствата на нашите граждани, които е, управляваме и разходваме заедно. Необходим е контрол искането на контрол не е агресия от страна на Европейският парламент, а просто повече прозрачност за институциите. Ние отговаряме пред нашите избиратели. Затова настояваме това да се случи. Не трябва и не можем да е, освободим от, от отговорност Европейският съд, съвет. Господин Крус. Уважаеми дами и господа, от съвета, аз като нов депутат, много се очудих, когато за първи път чух факта, че съветът от 9 години не е получил освобождаване от отговорност. И аз се питам, как може това да се случи? Тази година не е по-различно и не може да освободим съвет от отговорност за бюджетната година 2017. Защо това е така? Половин милиард е вашият бюджет. Европейския парламент няма право да контролира тези пари, така ли? Според вас ние нямаме компетенциите, така ли е? Това е просто моят въпрос. Отговорете, ако обичате. Защото ако вие продължавате да не искате да си сътрудничим, то тогава се задава въпроса защо парламентът е тук? Има ли нужда от този парламент? И ако парламентът не е в състояние да даде освобождаване на, от, от, от отговорност на една институция, то въпросът е много съществен. Колеги, трябва да ви кажа, аз очаквам да, от депутатите е, че разбират същността на Европейския парламент и не го поставят под въпрос. Господин Чернецки. О, майкро, thank you. А, panie przewodniczący, szanowni państwo, процедура udzielenia absolutorium. Уважаеми дами и господа, процедурата по освобождаване от отговорност за отделните институции – подобрява нашата практика. Това означава гаранция за прозрачността и подобрява отчетността на институциите пред гражданите. Това е важно, за да може да се преборим с определени дефицити и нарушения. Всички институции, само не съвета, подчертавам, само не съвета, се включват в тази процедура на освобождаване от отговорност. Отговарят се на въпроси, дават се документи и се сътрудничи с отделните институции. Как може да дадем освобождаване от отговорност без да получим съответната информация, без да, не ни, без да се отговаря на нашите въпроси и без съветът да участва в самата процедура по освобождаване от отговорност? съветът явно не признава, не възприема ролята на парламента. Винаги съм твърдял, че Европейският съюз се справи отлично в едно отношение и то е раз, раз, хищението на пари. Оказва се, че точно това прави Европейския съюз и изразходил е съвет. Изразходил 35 е 000 е, евро за посещение на деца в Тинтанг и 55 000 евро за купон, на който да могат да се забавляват служителите с обилна вечеря, почерпки и танци до 3 часа сутринта. Дали британският народ наистина иска да налее още над 30 милиарда евро в европейския бюджет или иска да си върне обратно контрола? Аз казвам, стига толкова. Нека да си върнем контрола върху нашите пари и да излезем с чист и ясен Брексит. Господин Чернаковски. Господин председател, Да, британците искат да контролират финансите си след Брексита. Искам да видя как ще го направят. Защо? А на мен ми се, ми се ще от друга страна да намериме консенсус с съвета. Всички политически групи искаха да постигнем това. Става дума за консенсус относно контрол, от контрола на бюджета. Но от 7 години този консенсус не, можеше да се, не може да се постигне но същевременно мисля, че е крайно време да задълбочим е, диалога. Е, Клаус Веле трябва да покаже какви са аргументите на парламента за проверка на сметките. Трябва да предприемеме мерки и да получаваме щатни, щателни отговори на въпросите, които задаваме на Съюза. Включително и колегите от Великобритания трябва да получат отговор от съвета. Всички искаме да постигнем прозрачност, всички искаме да постигнем компромис. Това е необходимо, за да можем ние да докажем на европейските граждани, че искаме разходите и парите им да се управляват правилно. Сега минаваме към процедурата за И така, колеги, <clears throat> искам да помоля колегите да вземат своите места, да не сядат на местата на други колеги. Е, хубаво е да се знае кой кого представлява. А, един флаг не може да представя гражданите. Ние трябва да представяме гражданите. Затова ви моля да преосмислите използването на флаговете като ерзат за вашето присъствие. Човек не може да бъде заместен от флага. И така, преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Чилдаро има думата.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 Благодаря ви, господин председател. От моя гледна точка, всичко, което чухме до тук, е много сериозно. Смятам, че трябва да подходим демократично, включително и по отношение на контрола на европейските фондове. Трябва да се обсъди новото законодателство за гарантиране на прозрачността и ми се струва недопустимо да продължава да се прикрива информация за случаите в, европейски, в Европейския съюз от Европейския парламент. Може би трябва да има независима институция, комисия, която да се занимава с цялостната процедура за освобождаване от отговорност, но трябва да са ясни и добре познати правилата на всички граждани. Припомням ви, че единственият демократично избран орган на Европейския съюз е Европейският парламент. Ето защо трябва да намерим една единствена процедура, с която да отговорим на всички притеснения на гражданите. Uh, you, благодаря, господин председател. Господин ти беше достатъчно любезен да спомене Обединеното кралство в тази връзка. Искам да кажа обаче нещо. Тук не става дума за демокрацията сама по себе си, а за отговорността пред демокрацията. Аз мисля, че прозрачността е основният фактор за постигане на доверие. И тук виждаме, че все повече, все непрекъснато и непрекъснато се говори за доверие, когато става дума за този проблем. Са три неща. Е, трябва да, се, да бъдат преразгледани от Европейския парламент и съвета. Първо, е, външне, външно отчитане и външно счетоводство и външен одит. Второ, е, изпълнителната власт трябва да се явява пред различните комисии. В крайна сметка, абсолютно не, непонятно е, че изпълнителната власт отказва да е, дойде да направи, да се обясни пред комисиите и трето, е, трябва да има отчетност в името на прозрачността. Следващо. Съветът има... има думата за отговор. Уважаеми дами и господа, много високо оценявам този обмен на мнение. Искам да подчертая, че председателят на Сметната палата, самия той каза, че съветът бива аудитиран по, по същия начин, както всяка друга институция. Съветът предава цялата си финансова документация, която е спомената в главата за освобождаване от отговорност на договорите на Европейския съюз. Цялата информация, която е свързана с разходването на средствата на съвета, е предадена от съответ, на съответните компетентни служители. Искам да подчертая, че председателството ще проучи всички възможности за решаване на проблема. Да намерим решение, което ще работи за, всеки, за всяка от двете страни. Европейските институции могат да си възвърнат доверието на гражданите, само когато европейските институции работят заедно, а не една срещу други. Е, по отношение на корпоративното спонсорство, искам да подчертая, че това е въпрос, който е в компетенциите на държавите членки. Естествено, съветът е политически отчетен към гражданите. Вярно е, че отчетността всъщност трябва да се осъществява от националните парламенти и не е предвидено Европейският парламент да поема контрола. А сега докладчицата има думата. Сия Муниус. Благодаря, господин председател. Първо бих искам да благодаря на членовете на Комисията по бюджетен контрол за техния принос чрез измененията за обогатяването на доклада. Благодаря и на всички тези, които се изказаха и за това, че ме подкрепихте. Непременно трябва да се намери някакво решение на този спорт, защото става дума за репутацията на европейските институции. Нашите граждани искат и и имат право да получават отчет, както каза господин Хавер. Но, радвам се, че се търси в момента някакво решение, което да е взаимно приемливо за двете страни. Надявам се, че преговорите ще започнат колкото може по-бързо, защото за двете институции е много важно да се постигне решение и вече да прекратиме този е, сблъсък от няколко години, което не води до нищо. Наистина много съм загрижена от ущърба, е, е, който това може да донесе на репутацията на държавите членки, а да не говориме, че не е добро и за сътрудничеството между държавите членки. С това дебатът приключва. Ще се състои утре гласуването. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е изявление на съвета и комисията за хоризонталната директива срещу дискриминацията. Приветствам представителката на комисията и представителката на съвета. Давам думата на представителката на съвета, госпожа Тупорайнен. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е удоволствие да взема участие в дебата по тази важна тема, именно предложението за хоризонталната директива срещу дискриминацията. Всички сме съгласни, че принципът за равно третиране е много важен принцип, както и борбата с всички форми на дискриминация. Но държавите членки си бият различни методи за борба с дискриминацията. Директивата е толкова важна, защото се основава на факта, че ще се, на факта, че ще, чрез нея ще се запълнят всички пропуски при изпълнението на мерките за борба с дискриминацията и гарантиране на равното третиране в всички държави членки на Европейския съюз. Четири са основните причини за дискриминацията. Вероисповеданието, е, врежданията, е, полът и възрастта. Целта е да се наложи борба срещу този вид дискриминация във всички области, не само на работното място, но и в достъпа до стоки и услуги, след като беше направено предложението през 2008 година Европейският парламент е, много бързо прие своята законодателна резолюция, като по този начин допринесе като със законодател за здравния процес. От страна на съвет 11 години след публикуването на предложението, всяко едно от активните председателства включи това предложение в дневния си ред. Но според правното основание решението в съвета трябва да се вземе с единодушие и се оказва, че постигането на това единодушие, за съжаление, е трудно. Основно трудности е, е разпределението на правомощията, правната сигурност и финансовите последици на предложението и други. Ето защо към момента общата позиция на съвета изглежда много трудно постижима. Много усилия бяха положени до момента, както показват различни послед, последователните доклади за напредъка. И не мислим, че този, този доклад ще има сериозен напредък за преодоляване на блокажа. Ето защо ние, нашето председателство, решихме да започнем по-обща размяна на мнения за борбата с дискриминацията на различни равнища, като комбинацията ще бъде политическия дебат на следващият а, а, съвет ЕПСКО на 24 октомври, т.е. след два дни. Очакваме да има е, изчерпателен и конструктивен дебат. Надяваме също така е, това да вдъхнови и да допринесе за работата на бъдещата комисия в е, тази област. Целта на дебата е двояка. От една страна ще направим обзор на стоящото положение, ще направим обзор на мерките за борба с дискриминацията в Европейския съюз като цяло и на второ място ще разгледаме различните възможности за постигане на напредък в тази област. Или казвам с други думи, искаме да установим мер... видовете мерки и действия, които са нужни, за да се гарантира ефикасното прилагане на принципата на равнопоставеност, за да можем ефикасно да се борим за дискриминацията отвъд работното място. Надяваме се резултат от този политически дебат е, че ще имаме по-ясна представа за това каква е визията на държавите членки за бъдещето на борбата срещу дискриминацията в Европейския съюз. Надяваме се да мотивираме държавите членки отново да разгледат предложението през нова призма. Оптимистично настроени сме и сме амбициозни, но едновременно с това, като председателство искаме да вземем предвид различните национални позиции. Много внимателно ще слушаме позицията на всяка една държава членка по това ключово е, предложение. Този политически дебат според нас е важен и своевременен. Резултатът от него може да изиграе много важна роля за определене на нови мерки за постигане на напредък. Пак, пак казвам, равнопоставеността е принцип залежен, зало, зало, в договора и в Харта основните права и в стълба за социалните права. Всеки граждан на Европейския съюз има правото да бъде е, третиран по равнопоставен начин и да не бъде жертва на дискриминация. Гарантират му равноправието също така ще има и социални и економически облаги, ако на всеки граждан се даде възможност пълноправно да участва в обществото. Очевидно, че не сме приключили работа в това отношение и че ни чака още много работа не смятам, че който и да е било член на съвета ще се противопостави на тази констатация. Въпросът е как да, да напреднем от тук нататък. И от тази гледна точка съм убедена, че дебатът на, в рамките на съвета ЕПСКО ще бъде конструктивна обмяна на мнение. Уважаеми членове на Европейския парламент, Мога само да похваля Европейския парламент е, за работата по борбата с дискриминацията. С голям интерес почитахме различните резолюции за основните права, защитата на малцинствата и наскоро приятата резолюция за правата на жените и е, равнопоставеността между половете. И с нетърпение очаквам да чуя мнението ви по тази толкова важна тема. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Юрова. Господин председател, дами и господа, дискриминацията няма място в Европейския съюз. Не, независимо къде, къде е. Дали е на работното място, извън работното място и независимо дали се основава на възраст, сексуална ориентация, убеждения, вероисповедания. За това приемането на хоризонтал, директива за, хоризонтална директива за равноправно третиране е от огромно значение, за да може всеки да бъде третиран по един и същи начин във всички области на жива. Европейският парламент подкрепя това предложение и за това искам да му благодаря. Благодаря ви за убеждението, за усилието и за сътрудничеството. Разполагаме с някои цифри на Евробарометър за дискриминацията. Те ще бъдат публикувани след няколко дни. Отбелязваме много малък напредък, що се отнася до поведението и възприемането на дискриминацията спрямо 2015 година. Съгласно цифрите, с които разполагаме, 53% от европейците твърдат, твърдат, че дискриминацията е широко разпространена в тяхната страна на основа сексуално е, ориентация. 61% на основа на as gay, lesbians, bisexual. В, е, в, всеки, в ежедневието. 58% заявяват от тези лица, заявяват, че са били дискриминирани през последните месеци. Това е не само тревожно за нарушаване правата на отделните лица и на групите, но това е и много скъпо за нашето общество липсата на законодателство в тази, област води до загуби в областта на печалбата на БВП до 8 милиарда годишно. И както има и високи рискове за економически проблеми. Комисията от 2008 година насам настоява за приемането на хоризонтална директива за равноправно третиране и няма да се откажем от това. Работиме е, твърдо и упорито с съвета за постигане на тази цел. Все още има обаче технически проблеми. На е, съвета по социални въпроси в четвъртък ще повдигнем още веднъж този въпрос. Е, но, както знаете, решаването на този проблем изисква единодушие, но ние ще продължиме нашите усилия. Също така е необходимо да продължиме усилията за ратификация на, на Конвенцията на ООН за хората с увреждания, както и Закона за достъпността. Организираният общин е, дебат от съвета е от голямо значение. Аз ще участвам в него и решенията и заключенията на този съвет ще бъдат пътеводни за нас. Но за мен нещата са ясни. Трябва да настояваме съвета да отбележи напредък по това досие, за да може да се постигне споразумение в най-близко време. Благодаря. Господа Мария Лов. Благодаря. Нека кажа най-напред. Чудесно е, че финландското председателство и госпожа Дали, комисар, се ангажираха през последните седмици да приоритизират подобрения в е, връзка с, този, с това досие. Хубаво е, че комисията смята, че са необходими тук бързи стъпки. Важно е да имаме пътна карта, не само е, за придвижване напред на това досие, но също така и да преодолеем законодателните пробойни, свързани с борбата срещу дискриминацията. А дискриминация може да се случва на базата на лични качества, като сексуална ориентация и малцинствена принадлежност. Много европейски държави приеха прогресивни мерки за защита срещу дискриминацията, но европейското законодателство изостава, както това се вижда и от преждеговорившите колеги. Що се отнася до защитата на човешките права? Въпросът е, че те също изискват повече работа по, на, по хоризонталната директива срещу дискриминацията. Така най-добре ще отговорим на международните си ангажименти, свързани с опазването на човешките права. Трябва да положим повече усилия, трябва да изпратим ясното послание, че човешките права не могат да се предоговарят и най-добрият начин е да имаме хоризонтална директива срещу дискриминацията. Госпожа Гион. Merci, благодаря ви, господин председател. През март 2009 година, т.е. преди повече от 10 години, в Комисията за гражданските права и свободи приехме резолюция за създаване на законодателен акт, който да забрани дискриминацията въз основа на увреждане, вероисповедание, етнически происход или сексуална ориентация и от тогава нищо не се случи. Може би преди 10 години нашите предшественици са смятали, че един такъв прогресивен текст ще бъде прият бързо и с консенсус в съвета. Каква наивност! Членовете на съвета не можаха да се споразумеят и редица от тях се прикриваха с аргументи, свързани с допълнителното финансиране. Смятате ли, че има промяна в борбата срещу дискриминацията? Смятате ли, че внезапно са спрели нападките срещу някои етнически групи и пък на живот се подобрили. Дали представителите на някои групи от хора с увреждания могат да а, твърдят, че имат равноправен достъп до образование, труд или транспорт останалите? Разбира се, че не. И подобни блокажи са тези, които разрушават функционирането на Европейския съюз и оставят от гражданите впечатлението, че не се занимаваме с сериозните проблеми на демокрацията. Европейския съюз разполага с рамка за защита на демокрацията, демокрацията и за да постигнем една добре работеща рамка, трябва да излезем от настоящия блокаж. Така че, е, госпожо министър, надявам се да го постигнете с по време на вашето председателство и това е основният ни призив към вас. Благодаря ви. Sí, muchas gracias, presidente. La... Благодаря, господин председател. Директивата очаква е, съвета от повече 10, от 10 години. Трябва да подкрепиме наистина комисар Юрий. Прав, прав, правото на недискриминация е залегнало във всички международни договори и в член 2 на договора за функциониране на Европейският съюз, защото това е основно право за запазване на човешкото достоинство. Това е, това е право, което всички познаваме, но в наши времена има фанетици, които се опитват да пречат на другите да мислят и да, израз, да се изразяват без да бъдат наказани за това. Те искат да, да е, спрат другите да говорят. В Каталуния има пречат на много семейства да изберат на какъв език да учат в училище, ако примерно матерният език в крайна сметка е техния е испански. Също, също така един, едно, едно дете беше наказано, защото нарисува едно знаме, което не беше знамето на неговия регион, а беше националното знаме. Дискриминационният фанатизъм е опасност и заплаха в нашата епоха. Не можем да разрешиме на фундаменталистите, на фанатиците да а, завземат площ. Тази директива и работата по нея трябва да продължат. Благодаря, господин Маджи. Friends, assalamu alaikum. There are times when... Има време, когато политиците са показвали голям кораж и са взимали много трудни решения. Както европейски депутати, така и национални депутати. Що се отнася до хоризонталната директива срещу дискриминацията, обаче не се показва кораж. Е, гражданите са объркани от целите, които преследвате. Е, вие говорите с много думи за дискриминацията, но ние не може да приемем нашите хора да бъдат дискриминирани, е, когато напускат работа, тогава като че ли законите не въжат. Много е ясно, че антидискриминацията трябва да залегне навсякъде в Европа в законодателството. Всички трябва да бъдат третирани по еднакво, но от 11 години съветът не се предвижва напред. Ако се прави разлика между гражданите, Искам тогава да попитам, смята ли съветът да приложи член 45 параграф 7 и да премине към гласувано чрез квалифицирано, квалифицирано мнозинство. Това би ни придвижало напред към едно по-демократично общество. Господин Николаус Фест. Благодаря, господин председател. Според Евробарометър 2015 година 21% от запитаните са казали, че са дискриминираните, че са дискриминирани. Една трета от тях са казали, че са дискриминирани по признак възраст, защото са били по-възрастни от 55 години. Други са дискриминирани, защото са били по-млади. 3% са били дискриминирани на база сексуална ориентация, 1% на база на това, че са били транссексуални. Много се говори за дискриминацията, но през 2015 година не се говори за сексуална дискриминация. И който е преживял Кристофър Стритей, той ще знае, че развитието е положително. Най-много обаче се дискриминират по-възрастните граждани и то от определени правила за назначаване, уволняване, които се прилагат от работодателите. Етническа дискриминация. Това е друг голям проблем. Мюсюлмани не дават под найем своите жилища на християни или на хомосексуални хора. Мултикултуралното общество е обществото на дискриминацията. Това е факт. И независимо колко закони приемате, дискриминацията ще си остане факт в нашите общества. Благодаря. Госпожа Пьорк има думата. Благодаря. Живеем в Европа, в която се ширят екстремистски и тясно расистски идеологии. Те разпространяват заплаха и омраза. В една такава ситуация държавите членки и съветът, и комисията, и парламента трябва да обединят усилия и да направят всичко възможно да дадат отпор на тези тенденции. Това трябва да направим. Трябва да дадем отпор на всички сили, които дискриминират хора и един инструмент за това е приемането на хоризонталната директива срещу дискриминацията. Добре, няма да може по магически начин да възцарим равноправие, но поне това ще е правилната стъпка в правилната посока в едно време, което се движи в грешната посока. Трябва да сменим посоката. Това е изводът. Госпожа Лора Ферара. Грация, президент. Благодаря ви, господин председател. Принципът а, на недискриминация, предвиден в договорите на Европейския съюз и се споменава изрично в различни разпоредби на европейското законодателство. И при все това вече от 10 години очакваме хоризонтална директива за борба срещу дискриминация извън работното място, дискриминация въз основа на вероисповеданието, етническия происход, пола, възрастта или увреждането